ден пак. Заповядайте, моля да заемете си местата и нека да започнем, както се разбрахме вчера, с точка 27 докладчик по становището е госпожа Кинка Гюнц. Предложението за регламент от е, съвета и парламента, програма Творческа Европа. Заповядайте, госпожо докладчик, да ни представите вашето проекто становище. Thank you very much. The quick start. Благодаря ви. Започваме бързо. Започваме. Както знаете, тази програма Творческа Европа е наследник на предишни три програми, които отново бяха в тази сфера, е, както и в много други сфери. Това беше инициатива на комисията да се съчетаят трите програми. Така че всъщност едно от нашите опасения, е дали ще успеем да гарантираме, че тези програми ще отразят всички важни цели. Тук говорим за предишните, предишните програма Култура, Медии и Мундус и те имат свои цели, които са набелязани, като основната цел на тази програма е да се подсили транснационалната и глобализационна страна на културната индустрия, нещо, което е много важно по отношение на заетостта. Тук нашата основна задача, тъй като изготвяме становище, е да се подсили социалния аспект и социалната чувствителност в тази област от една страна искаме да получим изменения, които до известна степен да отразяват културните права на групите в на положение, младсинствените групи, хората с увреждания, а също така да помогнем на тези хора да е, имат представителство на своите културни права и да действат като оператори в културни организации. Ние също така бихме искали искали да се отразят не само малките и средни предприятия, но също така и микропредприятията, защото знаем, че при тях няма достатъчно представителство, когато говорим за гаранции, обезпечения, дългови инструменти бихме искали и младите хора да участват повече и да получават повече подкрепа, повече менторство, но в същото време и финансиране, микрофинансиране, ако е необходимо. Искаме също да се постигне географски баланс, като се вземат предвид тези региони, в които няма толкова производствен капацитет и толкова покупателна способност, така че те да се включват по-добре в този транснационален обмен и се подчертае транснационалния аспект на всички операции и дейности. Като цяло, мисля, че те трябва да видят способността на културния сектор. Ние се нуждаем от определени показатели, за да видим как стават нещата, как се харчат парите и как да се разработи следващата годишна програма, тъй като по този начин те ще имат много по-важна роля възоснова на годишната програма. Така че това са аспектите, Малко повече за самия график. 14 е, юни е крайния срок за измененията, обмисленето на изменения 10 юли и гласуване на 19 септември. Благодаря ви за вниманието. Има ли желаящи да се изкажат? не намираш. Госпожа Хирш. Благодаря ви. Най-напред искам да благодаря на докладчика. Благодаря ви. Вие сте стръгнали по правилната пътека, като отчитате и интересите на младсинствените групи и хората със специални нужди. До този момент те не получаваха чак такова внимание и поради тази причина съм благодарна за тяхното включване и най-вече идеята за бъдещите възможности за заетост на именно тези хора. Освен това, да, тук има много хубави идеи, ние ще предоставяме някои допълнения, и изменения. Очаквам работата с вас. Господин Бекер. So if you withdraw, there's no more uh, on... И ако той не иска да се изкаже, няма повече хора, които да искат да се изкажат. И мисля, че комисията... Има ли някой от комисията? Да, заповядайте. Yes, thank, thank you. Да, благодаря ви много, госпожо председател. Много благодаря за всички тези коментари. Ние си ги отбелязваме. Може би от моя страна да направя бележки по три аспекта по отношение на необлагодетелстваните групи и социалните аспекти искам да подчертая, че тук един важен нов фокус в творческа Европа е новото развитие на, на публиката, което включва економически и социални аспекти и е, един от важните аспекти е социалното включване на всички необлагодетелствени групи, т.е. социалния аспект според нас е много важен в развитието на публиката и в тази част от програмата. Вторият елемент, който искам да поясня, е свързан с малките и средните предприятия, както и с микропредприятията. Искам да поясня, че микропредприятията и организациите са включени в дефиницията на МСП има препоръки на комисията от 2003 година, които дават определение на МСП и това включва микропредприятията. Да, съгласни сме, че те са от изключителна значимост, но просто искам да подчертая, че ние сме съгласни и те са включени, защото са включени в официалното определение на комисията на малки и средни предприятия. И на трето място, още едно пояснение, ние сме съгласни с значимостта на показателите, които да ни помогнат при при оценката на представенето на програмата, на това, че програмата в последствие е имала въздействие. И поради тази причина комисията предлага във всички свои нови програми за финансиране да се включат показатели за общите и специфичните цели, които трябва да бъдат интелигентни, както ги наричаме, т.е трябва да бъдат реалистични, определени в времето, конкретни и така нататък. Тоест, ние тук сме сметнали, че трябва да се включват определен брой показатели в правното основание по общите и конкретните цели, но също така ще разработваме и други показатели, за да уловим ефект от програмата и ще се стремим да оценяваме също така, както качествените, така и количествените аспекти. Ще се прави и междинно оценка оценка, която е спомената в правното основание. Това е един от инструментите за оценка на качествения аспект. Благодаря ви. Merci beaucoup. Si j'ai pas d'autres orateurs, je redonne la parole. Благодаря. Сега давам думата на докладчик Сянка. Thank you. I will speak in Hungarian. Благодаря. Аз ще говоря на унгарски. Бих искал да приветствам факта, че излизаме с доклад по собствена инициатива за културата и образованието. Макар, че тези теми са в е, ресора на страните членки, добре е ние да изразим своето становище. И то в контекста на тази толкова дълго продължила криза образованието, повишаването на квалификациите, борбата с ранното напускане на училище е изключително, е, това са изключително важни елементи, които осигуряват е, баланса между търсенето и предлагането на трудовият пазар. В момента тази задача е много трудна за страните членки, защото е много трудно да се намерят допирните точки между предлагането и търсенето на трудовия пазар. Висококвалифицираните лица намират работа не толкова трудно. Но от друга страна, ако от университетите излязат прекалено много добре образовани хора, тогава ще се получи и е, дъмпинг на това образование, защото обществото има нужда и от добре образовани работници и хора, които се занимават с дейности, които не са само интелектуални. Ако мога да обърна внимание на темата за способността да се пригаждаме към променящата се среда. За младите поколения, ако те имат тези умения, ще е много по-лесно да намерят своето място. И аз ще подам изменения в този смисъл. Давам думата сега на госпожа докладчика. Благодаря. Няколко коментара само. Видях предложението на комисията с, с тезите за по-голямо приобщаване за конкретните най-уязвими групи. Смятам, че е много важно да развиваме възможността за достъп до култура, до тези за тези групи, но аз лично бих разширила понятието за това, кой трябва да е, е обект на нашите усилия. За микропредприятията, за начинаещ е, бизнес, е много важно да има възможността именно за такива микрокредити, за да може да има известна подкрепа, да имат известна подкрепа тези млади хора. Когато става дума за показатели, знам, че вие сте излезли с известни показатели, но в момента се създава ново виждане за начина на опериране на тези нови програми и тогава в близките години е, ще бъде още по-важно оценката на въздействието да бъде изготвена върху много ясни показатели. И то за по-кратък период. 7 години е твърде дълъг период. Благодаря. И както каза вече е, докладчикът, последния срок за изменение е 14 юни, 12 часа на обед, е, на 10 на 18 септември разглеждаме измененията и ще гласуваме същия ден. С което отиваме на точка 22 от дневния ни ред. Давам думата на господин Бекер, който е докладчик и ще ни е, представи проекто доклада си за инициатива за социалното предприемачество, създаване на благоприятна среда за насърчаване на социални предприятия. Става дума за докладчик по собствена инициатива. Заповядайте, господин докладчик. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Уважаеми членове на Комисията по заедостта, за мен е удоволствие да представя този първи доклад за инициативата Социално предприемачество. В самото заглавие става ясно за какво става дума. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия. Става дума за социална економика, за социални иновации. Много от елементите на подзаглавието показват какъв е духа на тази инициатива и този дух се споделя и от докладчиците в сянка. Докладът се фокусира върху насърчаване на сектора на социалния бизнес. Целта е да се проправи пътя за разширяването на този сектор, инициативата за социално предприемачество, докладът по този въпрос – предвижда използването на Европейския социален фонд и някои други фондове. Също подсочва се и нуждата от корпоративна социална отговорност. Този въпрос също е засегнат, макар да не е в сърцевината на текста. Благодаря на колегите за доброто сътрудничество. Радвам се, че те са съгласни с основната част от доклада ми. Тъй като не разполагаме с много време, ще се спра само на няколко неща. Освен правилата, които създаваме, трябва да дадем и известна свобода на действие, за да може сектора на социалния бизнес да прилага новаторски решения, за да могат младите хора да работят в е, една нова екологосъобразна економическа среда. Трябва да експериментираме, да опитваме нови неща, трябва да използваме този потенциал през едните години. Искам да благодаря на моите сътрудници, искам да благодаря на сътрудниците от е, комисията, както и от моята политическа група. Всички те ми оказаха огромно съдействие. Няма да говоря за графика, защото знае, че председателя прави това много компетентно. Надявам се, че заедно с колегите ще направим нужното от тази инициатива. Госпожа Кинга Гонц, аз съм докладчик в Сянка за групата на социалистите и демократите и искам също да споделя с моите виждане. Съгласен съм, съгласна съм с докладчика господин Бекер, че това е много важна инициатива, особено в времена на криза. Още по-важно е да се набляга на работните места и в социалния сектор. Имаме застаряване на обществото и затова социалният сектор става все по-важен. Необходимо е да има инициативи на европейско ниво, за да могат да бъдат хармонизирани в известна степен финансовите, финансовата и правна среда за социалния бизнес, за бизнес за социалните предприятия. Считам, че трябва да наблегнем в по-голяма степен в този проект на дефинициите. Трябва да се върнем към дефинициите, които бяха съгласувани по-рано. Какво представлява социално-лен бизнес, какво представлява социално предприятие, какво представлява корпоративна социална отговорност. Мисля, че трябва да работим повече, за да използваме предимствата, които предлага единия пазар, защото повечето от тези предприятия действат е, именно в рамките на държавите членки. Ясна дефиниция трябва да има за финансирането. Този проект трябва да се свържи с регламента за Европейския социален фонд, за фонда за регионално развитие и други фондове. Може би трябва да се помисли за отделно финансиране, но въпреки това трябва финансирането да бъде включено в регламента, да се използват съществуващите фондове. Също използването на единни критерии е важно да се имат предвид трансграничната дейност на тези предприятия. Трябва да видим какви са дефинициите за качествени услуги. Ще се нуждаем от точни данни. Как всичко това допринася за социалното приобщаване, за предоставянето на социални услуги. Също се подобрява видимостта на този сектор. Считам, че трябва да поработим още по проекто доклада. Обедена съм обаче, че ще се стигне до нещо, което ще бъде полезно за сектора и ще позволи трансграничната дейност на предприятията от този сектор. Има ли други желаящи да се изкажат? Госпожа Хирш. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на докладчика. Неговият доклад дава добра отправна точка за предстоящите разисквания. Въпроса за дефинициите беше споменат. Провежда се разговор между председателя и секретарията и в момента и е трудно да се чува какво казва госпожа Хирш. Има проблеми свързани с а, грижите за възрастните, медицинското обслужване, а детските градини, където има конкуренция между частния и обществен сектор. Има и социална добавена стойност. ако частния сектор не има лица с увреждания. В Мюнхен, например, има един цех за производство на велосипеди, в който работят преобладаващо лица с увреждания. Това разбира се е нещо много различно, но трябва да можем да правим разграничения. Трансграничният аспект трябва ясно да бъде посочен да бъде предвидена възможност за сертификация, за да могат предприятията да оперират и в други държави. Освен това, се нуждаем и от по-ясна дефиниция на финансова помощ за социалните предприятия, особено за фондовете, които бяха посочени. Това са няколко неща, които биха могли да станат повод за предложение за изменения. Зная, че има отделен доклад за CSR. Друг един аспект, който беше посочен социалните предприятия в човешки смисъл, например условията на труд, Man da einfach auch noch einen. Това е въпрос на всъщане. Има обществени очаквания. Има ли други желащи? Госпожа Макинтер. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за неговата работа по този доклад, за това, че се консултира с останалите политически групи. Аз в голяма степен подкрепям предложенията, които се правят от докладчика. Ние ще подкрепим всякакви усилия, които допринасят за доброто функциониране на социалните предприятия мерки, които позволяват да се обменят добри практики между държавите членки и прочие. Искам да кажа едно-две неща, които вече съм споменавала пред, докла... пред докладчика. Дефинициите за социални а, предприятия а, social business and social enterprise на английски няма особена разлика, затова нека да не задълбаваме много в разграничаването на тези дефиниции. По точка 5 социалните предприятия не непременно са предприятия с нестопанска цел в Обединеното кралство. Има фирми, които предлагат заетост на лица с увреждания и работят в търговска среда. Има и организации, които обхващат няколко европейски страни. Не бих искал да се блокират неща, които вече се правят. Трябва на всяка цена да избегнем подобно нещо. Искам да поставя един въпрос по точка 6. Социалните предприятия работят в нови сектори, нови пазари. Не съм сигурна какво означава нерегулирана конкуренция. Не разбирам точно смисъла. По точка 13, това, което ме безпокои тук, е, за статута, че може би ще засегнем данъчния суверенитет и не бих могла да подкрепя подобно нещо. Но иначе подкрепям доклада. Благодаря. Струва ми се, че няма повече желаящи да се изкажат. Преди да дам отново думата на докладчика, искам да кажа също няколко думи по същността тъй като има малко неяснота, свързани с заглавието на доклада. Социално предприемачество се споменава, социална, солидарна економика. Искам да подчертая, че в рамките на нашата комисия по доклада Тоя беше свършена доста работа и а, този труд трябва да бъде зачетен. Ние трябва да се произнесем по този доклад по собствена инициатива. Разбира се, докладчикът има а, амбиция. Можем да се произнесем е, и по доклада на госпожа Окони в Комисията по економическите и парични въпроси. Предложение, по предложение на комисаря Бърние за създаване на механизъм за финансиране на социалното предприемачество. В доклада на госпожа Штайнбрук също има някои общи аспекти. Този доклад по собствена инициатива е нещо важно, за да се отправи едно послание, а не да се преоткриват нещата. Трябва да знаем дали Искаме един цял каталог а, от неща, които да се обсъдят, а, но все пак а, докладите по собствена инициатива са нещо рядко и скъпоструващо, затова трябва да се използват а, а, предпазливо. Трябва ясно да може да се дефинира на базата на доклада Какво е нашето послание? Не... Но докладчика ще поеме своята отговорност в това отношение и сега му давам думата за заключителни думи. Благодаря, госпожо председател. Един много бърз коментар от моя страна. Времето за различните доклади е доста объркващо, защото има доста взаимозависимост между отделните доклади и трябва да има някаква по-добра логическа последователност между тях, но такава последователност липсва. Моят доклад следва да отчете факта, че има разнообразни подходи, и ако искаме да има нов инвестиционен фонд, което е малко парадоксално, когато говорим за социални предприятия. Целите, които си поставя Европейската комисия, са ясни. Искам да ги подчертая, не да ги отслабя чрез моя доклад. Надявам се това да се окаже възможно. Надявам се също, че условията за развитието на социалното предприемачество ще бъдат разширени. Да защитим това, което имаме и това, което действа успешно. Освен това има доста организации в Европа от кооперации за производство на велосипеди до Червения кръст, които имат ясно определени функции и има доста търсене за подобни а, услуги. И на последно място има възможности, които могат да бъдат използвани. Или с други думи казано, има възможности, които трябва да бъдат използваеми. Т.е. трябва да имаме регламент, с ограничено влияние, който позволява различни проявления на инициативност. И мисля, че това ще бъде добър резултат. Чудесно! Благодаря ви много! Крайният срок за представяне на изменения е 5 юни 12 на обяд. На 20 юни ще ги разгледаме. Компромисните изменения ще бъдат разгледани и гласувани на 10 юли. Преминаваме към 23-та точка от дневния ред. Доклада на госпожа Антея Макентир малки и средни предприятия, конкурентоспособност и възможности за развиване на стопанска дейност ще разгледаме проекто становище, което изготвяме за комисията по индустрия. Благодаря, госпожо председател. Вие току-що обяснихме, че това е нашия принос на Комисията по заедост към един доклад, който се изготви от Комисията ИТРЕ Тоест, те го изготвят, изготвят по собствена инициатива за малките и средни предприятия, конкурентно способности, и възможности за развиване на стопанска дейност. И очевидно, нашата задача е да се фокусираме върху аспекта, свързан с заедост. Най-напред, нека да благодаря сърдечно на докладчиците в Сянка, защото те вече ми представиха своите отзиви на първоначалните ми предложения и съм се опитала да ги включа в текста. Надявам се, че ще можем да продължим да работим в същия дух на добро сътрудничество. Както знаят всички, да сме ограничени до, до 1500 символа, това означава, че е много трудно да включим всичко, което искаме в едно становище, така че аз самата ще внеса допълнителни изменения. По-скоро се опитвам чрез този проект от текст да представя общата обстановка, за да можем в крайна сметка да стигнем в последствие до едно сбито и конкретно становище. Например, се опитвам и се опитвам да включа идеята на госпожа Шриодер за обслужването на едно ги. Трише. Мисля, че тя в момента не ме случа, слуша, но се надявам, че в крайна сметка ще успее да внесе това изменение малко по-късно, така че да го инкорпорираме в текста. Има много факти, много цифри за ролята на малките и средни предприятия. И не мисля, че трябва да ви губя времето, като повтарям пред вас всички тези фактологични данни. Нещо обаче много интересно е, че тъй като малките и средни предприятия предоставят 90 милиона работни места и 30% са в микропредприятията. Мисля, че именно трябва да се фокусираме върху микропредприятията и да поставим най-голямо ударение върху тях. Работя заедно с докладчик от другата комисия и се опитвам да не дублирам неговата работа, по-скоро да го подкрепям и той мисля, че се изказва в подкрепа на моята точка 9. Наистина това е с цел да се улесни работата на микропредприятията в един по-строг МСП тест. Тоест тук не говорим само за това, че микропредприятията са изключени. Но идеята е, че всеки път, когато има някакъв законодателен текст, малките предприятия, най-вече микропредприятията, трябва да бъдат взети предвид. Наистина за мен е би било много полезно да чуя докладчиците в сянка. Очаквам с нетърпение бъдещата си работа с тях. Благодаря. Госпожа Стенбрък. Благодаря. Дами и господа, Евлин Рекнер, докладчика в сянка от социалистите и демократите, ме помоли да я представям, защото не може да присъства в момента. Много е, съм благодарна, че всички докладчици в Сянка бяха поканени на заседание преди да се направи презентацията. Това е посланието на докладчика в Сянка. Е, голяма част е, от измененията ще бъдат прияти, мнозинството ще застане зад тях. Искаме да изготвим един добър е, работ, да подготвим една добра работна среда за малките и средни предприятия, защото те са сериозен източник на работни места. Ние се обявяваме за повече възможности за повишаване на производителността и за по-голямо ниво на задоволеност на работещите и по-добро качество на бизнес средата също така. В доклада обаче не се отчитат тези елементи. А и компромисните изменения по-скоро наблягат единствено на това, че ще се постигне напредък посредством малките и средни предприятия. Ние считаме, че формулировките трябва да бъдат малко по-различни, защото трябва да се визира правилния вариант на економическо развитие. Разпоредби за малките и средни предприятия и за микропредприятията всъщност представляват за тях едно неопосимо, непоносимо бреме. Те са задължени да се подчиняват на разпоредби за безопасност, за условия за здравето. И когато се говори за изключения, не би следвало да се търсят изключения за които и да е, е компании, защото няма причина работниците в малки и средни предприятия да бъдат е, излагани на по-големи опасности или на по-нездравословни условия, както е, отколкото работниците в големи предприятия. Ако 90% от е, предприятия в определена област са микропредприятия, не можем да си позволим те да не спазват е, основните изисквания. Така че ние сме против изключения, особено изключения по разпоредбите за здравеопазване и безопасност на труда. Друга е, много важна тема е да има добро ниво на трудовото законодателство в Европа. Ние представяме работниците и смятаме, че те трябва да работят в е, максимално добре защитена среда. Ние се обявяваме именно за това. Председателката, благодаря господин Бенион. Благодаря. Благодаря на докладчикът. Ние си сътрудничихме по отличен начин до този момент с нея. В настоящия економически контекст е изключително важно малките и средни предприятия микропредприятията не само да развиват, да процъфтяват, но и е, за момента да ни помогнат да излезем от економическата стагнация. Знам, че има политически разногласия по този въпрос, но в края на кращата всички сме на едно мнение, че бизнес средата за малките предпри... за микропредприятията и МСП трябва да се подобри. Спомена се упростяване на административното бреме, но факт е, твърди се, че това може да доведе и до влушаване на средата а, за работещите. Обаче, ако нещата се вършат както трябва, не е необходимо, не е задължително това да сложи да се случи. Просто е достатъчно да има достатъчно е, взискателни критерии за стандартите за заетост. В, определен, в Обединеното кралство всъщност ние правим всичко възможно малките предприятия да им става все по-лесно да спазват тези разпоредби, но не ги облегчаваме самите разпоредби по никакъв начин. Аз е, съм работил в е, такава среда, много добре разбирам какво означава един човек да е отговорен за всичко. Не става дума за големи компании, където си имат отделни отдели за всяки за всеки тип законодателство, докато в малките предприятия един човек реално върши всичко. Затова трябва да си даваме сметка и, и за този факт. Но съм съгласен, че не бива да поставяме под въпрос изискванията за здравословен труд и безопасност. Наясно съм с ограниченията, които съществуват в текста, защото е въпрос на правомощия. И госпожа Макинтар трябваше да работи много внимателно за всяка дума. Ние подадохме изменения с цел да надградим върху вече направените добри е, предложения и то по същество. Не искаме да излизаме извън нашите правомощия. Наблягаме на идеята за електронно управление, електронно правителство, за малки и средни предприятия, също възможности за тях да се разшир... Е, развиват и да назначават нов е, персонал. Надявам се да приключим работата в добър дух и, и се надявам също, че всички ще подкрепят доклада. Има ли други желаящи за изказване? Господин Бекер, след това госпожа Шутер. Благодаря, госпожо председател. Наистина съм много благодарен на госпожа докладчика, която е свършила изключително градивна работа и намерила много конструктивен начин за сътрудничество тук. Сега, що се отнася до самата тематика, има някои цифри, някои данни, които са сами по себе си изключително убедителни. 22 милиона малки и средни предприятия, които представляват около 99% от всички предприятия. Тоест виждаме колко са важни малките и средни предприятия за европейската економика. Най-вече като си дадем сметка, че Именно тези предприятия са най-устойчиви спрямо кризата и оцеляват по-добре, отколкото големите компании. Тоест вече става пределно ясно, че трябва да улесним условията за всички тези компании и дружества, за тези предприятия. По този начин ще предотвратим по-големите опасности в здравето и безопасността. В същото време обаче трябва да разгледаме как да се намалят разходите за съответствие. С тези намалени разходи, всяка от тези 22 милиона предприятия е, компании може да наеме допълнителен работник, е, което означава още 22 милиона наети лица. Нали, разбира се, това е свръхопростяване и схематизация, но просто мога да дам един пример. Също така микрофинансирането, без всякакво съмнение. Програмата Еразъм за младите хора, без всякакво съмнение. И като цяло съм за двойната система на обучение. Трябва да разполагаме с една изключително силна информационна кампания. Изключително съм благодарен и се надявам, че ще успеем да работим заедно с докладчика и за в бъдеще. По този толкова важен доклад. Благодаря, госпожа Шриодер. Много благодаря. Наистина е вярно. Вече говорихме с докладчика за съдържанието на този доклад. Но, за съжаление, все още не толкова много от нашите коментари са отразени в текста. И е, госпожа Регнер също направи един принос, който остава своята следа в дебатите. Трябва да си помислим този, за това как да направим този доклад по-социален, тук не ни е работата да говорим за тези въпроси, които се обсъждат от ЕКОН и ИТРЕ. Трябва да говорим за нашия ресор, а именно за това, което се отнася за нашата работа на Комисия по заедостта и социалните въпроси. И мисля, че трябва да се внесат някои изменения, за да може да се постигне тази цел. Трябва да видим какво е в правомощията на нашата комисия и може да се включи от наша страна в този доклад. Това беше казано много ясно в приноса на госпожа Регнер, а също така е казаното от господин Бекер. До голяма степен отговаря на тази идея. Все още много от нашите идеи не са включени в текста, трябва да се включат. Благодаря. Никой не иска да се изкаже, затова давам отново думата на докладчика. Благодаря. Искам също така да благодаря на всички докладчици в Сянка за техните коментари. Ако може също така и госпожа Стайрек да предаде някои неща на госпожа Регнер, защото наистина съм съгласна, че трябва да гарантираме за всички работници едно и съща защита, независимо в коя сфера са ангажирани. И ето защо в точка 8 след разговор с госпожа Регнер включихме именно тези цели, които са свързани с здравеопазването, равенството и безопасността. Но също така за господин Бениан мисля, че е много важно микропредприятията да се съобразяват и да спазват законодателството. Тук не се опитваме да внесем различия между работниците, които са заети в един вид предприятия, а не в друг. Но просто искаме да направим така, че да е по-лесно за предприятията, които се състоят от един човек, да отговарят на законодателството. И ето за това искам да включа гишето на едно обслужване на госпожа Шриодер, защото именно това споменахте вие на срещата на докладчиците в Сянка. Споменала съм тези гишета, но с това ограничение на символите и на думите имаме стриктни граници за това, което можем да включим. Очаквам ваше конкретно предложение с нетърпение. Да, изслушах внимателно казаното от всички и Очаквам да получа конкретни изменения. Надявам се, че в крайна сметка ще успеем да стигнем до един доклад, до едно становище, което ще бъде приемливо за цялата комисия. Благодаря. Euh, Благодаря много. Крайният срок за представяне на изменение е обяд на 5 юни. Ще бъдат разгледани на 20 юни и ще ги гласуваме на 21 юни. Комисията ще гласува на 11 юли. В продължение на тази дискусия искам да ви представя проекта за устен въпрос с устен отговор и проекто резолюция, свързана с този устен въпрос. Това е инициатива на координаторите. Какви са последиците за етостта за при намаляване на административната тежест за малките и средни предприятия. Доклада на госпожа Макентир се вписва в дейността на комисията ИТРЕ, която отчете някои документи, представени от Европейската комисия. Въпроса за социалното измерение обаче на тази политика или стратегия не е а, отчетен. По искане на координаторите, аз поех отговорността да ви представя този проекто въпрос и проекто резолюцията. В а, проекто въпроса с а, общ дебат а, заедно с доклада на Комисията и по малките и средни предприятия. Ние ще настояваме Ние настояваме в каква степен съществува риск намаляването на административната тежест за малките и средни предприятия няма да доведе до влушаване на социалната защита на работещите в такъв тип предприятия. И втората група въпроси се отнася до това, по какъв начин малките и средни предприятия или микрите предприятия биха могли да използват в максимална степен възможностите за общо представене, представителство. Е, искаме да се възползваме от този въпрос, за да се обърнем към комисията е, за отговор, каква степен малките и средни предприятия ще има достъп до инструмента за микрофинансиране, който ще е въведен от началото на мандата. Вие разполагате с а, текста на въпроса. Ние ще искаме отговор на поставените въпроси. Ние подчертаваме какви са предизвикателствата, свързани с малките и средни предприятия, работните места и прочие. Искаме да има тест за малките и средни предприятия. Това отговаря на идеята всяка държава членка да има разпоредби, която да позволява преди приемане на национално законодателство да провери какъв ще бъде ефекта от влизането в сила на съответния законодателен акт върху малките и средни предприятия. Това е свързано с темата за намаляване на административната тежест. В продължение на тази идея ние предлагаме микропредприятията да бъдат изключени от приложното поле на такова законодателство, като отбелязваме е, нуждата е да се запази нивото на социална закрила е, и правата на работещите и от друга страна да се запазят и прилагат условията за това да има достоен труд, който да се осигурява от тези предприятия. Комисията смята да публикува 10 законодателни акта, които са най-голяма административна тежа за малките и средни предприятия. Прикарваме комисията да създаде Европейски информационен център, да създаде форум за добри практики. Ние ще отговорим на въпроса за представителството най-вече на самонетите лица. Важно е социалния диалог да се прилага и в рамките на малките и средни предприятия. Ние приветстваме желанието на Европейската комисия да доразвие възможностите за използване на структурните фондове. Това е важно за малки структури, каквито са малките и средни предприятия. Освен това, Ние а, считаме, че държавите членки трябва а, да а, стимулират а, предприемачеството чрез образователната система. Освен това, подкрепяме всички инициативи, които наблягат на изучаването на чужди езици, особено за лицата, които са заети в малки или а, микропредприятия. Предлагаме също разпоредбите в полза на малките и средни предприятия да се отнасят и за самонетите лица. Това е въпрос, който е разгледан в доклада за фонда за приспособяване на глобализацията на госпожа Харкен. Освен това настояваме за, за прилагане на член 9. Това беше малко по-подробно. искам също да подчертая идеята на тази резолюция да се облегчи административна тежест на предприятията, но това не трябва да засегне социалното законодателство, както и възможностите за водене на преговори за социален диалог. Господин Кларк поиска думата, след това господин Беньон. Благодаря. Много съм съгласен и с доклада и с предложения въпрос. Напълно сте го права, госпожо председател. Образованието следва да играе много голяма роля в този процес. Но целият процес на под подпомагане на малките предприятия започва с намаляване на бюрокрацията. Именно това трябва да е нашето предложение. Бюрокрацията е най-голямата пречка пред е, малките предприятия към този един човек, който е готов да се занимава с бизнес и ние така можем да им помогнем. В доклада можем да искаме страните членки да създават независими органи е, за подпомагане на малките и средни предприятия. Но само по себе си това ще отнеме време, включително и на е, хората, които се занимават със собствен бизнес, ако а, ще има органи, които да се занимават с а, социален диалог и тези хора да трябва да участват, бизнесмените в този диалог, това ще а, увеличи тяхното чисто административно бреме. Второ, и в комисията, и в пленарна зала запитах комисар Андрук какво смята да прави А, за подпомагане на МСП с, с премахване на административните, административното бреме. В момента това е изключително важно. Председателят на Европейската комисия Барозо коментира още преди две години, че бюрокрацията задушава малкият бизнес. Затова, ако мога да се позова на вашият устен въпрос, госпожо председател, за това какви мерки е, взима комисията, за да наблюдава достъпа на МСП до обществ... общностни средства, мога ли да, да разширя този въпрос? и да кажа така, Европейският съюз има ли сериозни намерения да подпомага малкият и среден бизнес по принцип? Благодаря. Ще имате е, всички възможности да допронесете с предложения в този дух, като дадете изменения. Господин Бенян. Благодаря за докладчикът за доклада. Много добри идеи се съдържат в него и аз го приветствам. Естествено, той има много голяма връзка с предходния доклад, защото говориме до голяма степен за същите неща. До някъде бях разочарован от отговорите на комисар Андерс миналата седмица в Страсбург той като че ли малко се защитаваше по, по отношение на регулаторния режим, но се надявам, че ще се възприемат положителните идеи, защото в края на краищата не е задължително всички да сме на едно и също мнение, но смятам, че от дебата ще излязат доста положителни предложения. Нещо, за което трябва да внимаваме, когато се създава а, е, регулаторни текстове, е, е са националните нагласи. В Обединеното кралство пресата особено е много чувствителна и веднага се нахвърля върху подобни идеи за създаване на регулаторна база. Така че трябва много да внимаваме как формулираме нещата, а също така и да отчитаме различните економически условия в отделните страни членки. Когато говорим за социална защита на работещите, е, нека пак да кажа, че аз не споделям мрачните виждания че упростяването е, на регулаторния режим е, автоматично води до намаляване на режима на защита на работещите. Ако работим внимателно и така както трябва, не е задължително това да се случи. Много съм съгласен е, с идеята, че трябва да се подобри начина по който МСП могат да допринесат за диалога с социалните партньори. Защото МСП са не само пренебрегнати в този диалог, те по принцип са пренебрегнати в страните членки при всеки процес на консултиране. Отчитат се мненията на профсъюзите, отчитат се мненията на големите компании, но малките компании практически нямат как да кажат, е, къде да изкажат своето мнение. Така че е много е, често се случва законодателството, което, да, което се изготвя да е лесно за големите дружества, но в никакъв случай не за малкия е, бизнес. И смятам, че в това отношение така, рамковия подход тук е много удачен и трябва да се подкрепи. Господин Кларк е, коментира е, създаването на представителни органи. Е, действително, в много страни членки вече има достатъчно представителни органи за малкия бизнес в различни отрасли. Е, търговски асоциации, е, които изказват своите становища е, регулярно, когато се зададат законови предложения за законодателни текстове. И затова не, не разбирам дали е, предлагаме нещо допълнително или просто се отчита факта, че този процес съществува в някои страни членки. Бих искал да получа изяснения по този въпрос, какво се разбира под представителни органи. Аз ще подам изменения и към въпроса, и към резолюцията и се надявам, че ще ги приемете за конструктивни и ще продължим да си сътрудничим, за да излезем с един добър доклад. Благодаря госпожа Шротер и госпожа Макинтайр за това. За мен много важно по тази тема, особено в резолюцията, е доклада на комисията по доклада Штойбер и приложение 2. Коментираха се изключенията в трудовото законодателство за МСП. Тези изключения ние поне не бихме могли да приемем. В края на кращата спазването на основните права трябва да бъде основен, основно съображение. И той е, не бива да се пренебрегват с цел да се облегчи бюрокрацията. Нека да дам пример. Ако директивата не се прилага за МСП в сферата на услугите, това ще означава, че Например, командировани работници няма да имат никаква защита. А ние искаме именно да запазим нивото на защита на работещите. Така че аз не бих се съгласила с подобен текст. Последиците биха били е, социален дъмпинг в много големи мащаби защото МСП са доставчиците, най-масовите доставчици на услуги и те могат да се възползват от подобни разпоредби, да изпращат хора в командировка зад граница с цел да се ползват от облегченията, което ще доведе до намаляване на заплащането и до нелоялна конкуренция по отношение на местните предприятия. Защото местните предприятия ще прилагат националното си законодателство и съответно ще трябва да платят. Мисля, че с тази тема не следва да се занимаваме в този проекто доклад. Председателката, благодаря. Следващият оратор. You, uh, Благодаря ви, госпожо председател. И като останалите мога да кажа, че аз топло приветствам най-вече предлож... предложението за резолюция по тази тема и в същото време дълбоко завиждам, защото може да включите много повече параграфи, абзаци, думи в резолюция, отколкото в становище. Така че Определено очаквайте изменения от нас. Както казаха и преждеговорившите, много градивни ще бъдат тези изменения. Най-вече ми допадна това, което вие казахте за това колко е важно да се обвържа растежа с намахите и средни предприятия с предприемачеството и за това, че самонетите лица могат да направят толкова много, за да се намали безработицата в цяла Европа. Колегите също така споменаха и този въпрос, който е свързан с МСП и микропредприятията за създаването на независими органи като човек, който управлявал микропредприятие, аз участвах в а, една организация, която се казва Конфедерация на малките предприятия. И ако имате това предвид, мога да дам своята пълна подкрепа. Но също така разбирам, че има много такива органи, много организации и наистина подозирам, че такива организации вече функционират. И последното, което бихме искали е дублиране. И въпросът е да поощрим държавите членки, да споделят добри практики и наистина това, което сте включили в този текст е отлично. Много очаквам нашата бъдеща работа по документа с вас. Пани Господин Фалбър. Госпожо председател, това някаква утопична мечта ли е? Какво? дали наистина говорим за социален диалог при малките и средни предпри... предприятия. В малките и средни предприятия не може да имате синдикати. Собственика ще каже, не, няма нужда от никакво синдикално представителство. Аз се виждам с тези хора всеки ден. На второ място говорим за създаване на работни места. Но всъщност пазара създава работни места. Ако големите предприятия освобождават хора от работа, ако големите компании излизат извън Европа, кой ще купува тези услуги? Мога да купувам услуги само ако взимам заплата и мога да си позволя да купувам услуги. Така че, според мен, това наистина създава една утопична представа. За кого ги създават тези работни места? Какво, какво ще стане с това? Наистина, мисля, че просто си така измиваме ръцете с подобни инициативи. Независимо за кой комисар става дума, за Шпидла или за Андор, когато те излязат с някакво предложение за социалните аспекти, държавите започват да, буквално да се оплакват и да пищат и казват, тук става дума за, солидар, за субсидиарност, за пропорционално, защото те искат да са конкурентно способни с ниски заплати, с слаби профсъюзи и с разрушени взаимоотношения. Justement. Благодаря, че не напомняш за реалността, но мисля, че тази двупосочност е, съществува така или иначе на е, европейско ниво и ние трябва да заявим своята представа за нещата. Сега въпроса за конкурентоспособността на Европа се поставя, стои на дневен ред във всяка страна членка на ЕС, а от друга страна, всяка страна членка има своите е, прерогативи в, в областта на субсидиарността и се бори за тях, така че е много добре е, парламента по някакъв начин да допринесе, да а, е, припомни какви са устоите на европейския социален модел. Защото докла... парламента в всеки пореден доклад е, говори за създаване на предприятия, за предприемачество, но ако никъде не споменаваме европейския социален модел, ще започнем да създаваме един е, вид економика и бизнес среда, с която всъщност ние не заставаме в преговорите за заплащане при малки и средни предприятия тези неща се поставят по съвсем различен начин. Социалният диалог в край на краищата е роден от економическия модел, където действат големи компании, но в край на краищата вече економиката се движи към различна структура на предприемачество и ние трябва да си зададем въпроса в в каква перспектива може да се ориентира и този социален а, модел. Аз а, има изменения и тук се спомена от господин Бенион въпроса а, за е, независимите представителни органи. Е, действително, е, не е чак толкова ново да се поставят въпроса за социалните аспекти, но ако не го направим, няма да постигнем нищо. Независимо от чисто социалните въпроси, ако всичко, което говорим примерно за зелените, за зелената економика, за устойчивата економика, как ще станат реалност тези неща? Ние можем да си дискутираме навсякъде, Париж, Брюксел, Лондон и така нататък, да излизаме с фрази, но на място хората, които се занимават с економика, трябва да прилагат тези стратегии. И да речем, в строителството. Е, говорим за ремонт на сгради. Твърдим, че там трябва да се използват повече устойчиви екологосъобразни материали. Но ако не са ангажирани малките и средни предприятия, които изключително се занимават с тази дейност, ние нищо няма да постигнем. Така че е много важно и да образоваме тези хора и да разгръщаме структурата на тези предприятия. Това е тема, която ние се опитваме или които следва да повдигнем посредством измененията. Аз споделям мнението на госпожа Сротер за, за изключенията от прилагането на трудово законодателство за МСП. Факт е, трябва обаче да проявим а, въображение, изобретателност, как да се адаптира структурата на малките и средни предприятия към изискванията на трудовото законодателство. Доклада на госпожа Макентар и предложението за резолюция ще даде възможност да изкажем своите становища и едните виждания и другите. Аз лично ви завеж... завиждам, защото съм а, а, сигурна, че посредством измененията ще а, е, трябва да а, направите, да сте арбитър за баланса на двете тези и се надявам, че ще успеете да решите този въпрос. Аз лично мога само да кажа, че крайният срок за внесене на измененията е същия, защото и, двете, и двата текста трябва да бъдат внесени в съвета. На 5 юни на обед е, е срока за внасяне на измененията. На 20 юни се обсъжда, 21 се гласува. Сега стигаме до една много важна точка от нашия дневен ред. Е, доклада на Биргит Сипел за предложението на директива на съвета и парламента за обществените поръчки. Това е един доклад, по който вземаме решение по процедура на съвместно вземане на решение за свързан с темата за вътрешния пазар. Госпожо докладчик, имате думата да ни представите проекта становището си. Благодаря, госпожо председател. Комисията използва някои термини, които аз искам да използвам също в началото на дебата относно обществените поръчки – Трябва да се работи за постигането на целите в стратегия 2020. Когато обаче се запознаем с отделните членове на регламента, всичко това малко се губи и не се отговаря на очакванията в Комисията по заетостта, ние трябва да внесем подобрения. 18% от БВП използват обществени поръчки и това е важен лост за социални цели. Става дума за използване на парите на дънокоплаците все пак и те трябва да бъдат внимателно харчени. Трябва да има устойчив баланс и най-добър резултат за всички заинтересовани. Моето проекто становище разглежда най-вече социалните критерии. Фокусира се също върху социалните стандарти за полагане на труд. Считам, че критерият за най-низките разходи трябва да бъде заличен, тъй като вместо да се мисли а, за това нещо да стане а, ефтино, трябва да се мисли по-скоро как а, обществените средства да се изразходват така, че да имат най-голяма полза. Стандартите, социалните стандарти, стандартите за заетост не трябва да се съдържат само в преембюла, но и в основния текст на директивата. Международните стандарти, наред с европейските стандарти, трябва да бъдат отстоявани през всички обстоятелства. Като се позваваме също и на колективното договаряне в трансгранични случаи. Когато говорим за договарящите органи, те трябва да включат социални критерии в техническите задания, например създаването на работни места за групи от населението в по-необлагодетелствено положение, технически спецификации, допълнителни критерии. са наложителни условия Необходимо е да се направи оценка на различните критерии. Имаме различен а, опит. Трябва да има ясно установена верига на отговорности от основният изпълнител до поддоставчиците. Социалните разпоредби трябва да се отстояват, трябва да се опитваме да а, ограничим степента, в която фирмите вертикално са разделени. Социалните критерии трябва да бъдат задължителни. Трябва да има критерии, които защитават трудовите и социални стандарти на работното място. Аз разговарях с представители на различни отрасли и мнението е, че трябва да има позоваване на тези въпроси в анексите. Освен това, трябва да направим така, че директивата да бъде добре транспонирана. Поставя се акценти върху управлението. Има доста недостатъци. Когато има нарушения, тези нарушения трябва да се отразяват в регистър. Този регистр трябва да се използва като насока за изключване на фирми, които практикуват определени действия. Госпожо председател, надявам се, че с това бързо представяне на доклад да можах да обхвана основните а, аспекти. Сигурна съм, че колегите от а, останалите групи също ще допринесат. Очаквам интересен дебат. Госпожа Есая има думата. Благодаря, госпожа председател. Ще използвам моя роден език, а, финския. В е, най-добрия случай конкуренцията за обществените поръчки означава, че обществените средства ще се изразходват ефикасно, че ще има равнопоставеност. Аз е, подкрепям желанието на Европейската комисия да стимулира ролята в иновациите и в е, екологията на малките и средни предприятия при участието в обществени поръчки. Въпросът е по какъв начин тези фактори могат да бъдат отчетени в процедурите за обществени поръчки, без да се застрашава ефикасността на обществените поръчки и ефикасното изразходване на публични средства. Трябва да имаме предвид, че съществуващите разпоредби вече позволяват обществените поръчки да са съобразени с минимални критерии за участниците в търговете. Спазване на местното законодателство е едно такова минимално изискване. Само тези фирми, които плащат данъците, социалните осигуровки и спазват правата на работниците и са платежоспособни, трябва да могат да участват в търгове за възлагане на обществени поръчки. Но много държави членки имат и допълнителни разпоредби, които отчитат социални аспекти при възлагането на обществени поръчки. Например, има специално законодателство за обществените поръчки в Финландия, което изисква участващите страни да гарантират, че всеки подизпълнител или наемен работник ще бъдат наемани при пълно спазване на закона. Тези въпроси трябва да са част от правилата за възлагане на обществени поръчки. Има доста въпроси, свързани с условията на труд, но, но те трябва да бъдат в отделен законодателен акт, който се отнася до условията на труд, а не в а, акт, който се отнася за обществените поръчки. Освен това, тези, които купуват стоки и услуги, трябва да могат да определят а, свои стандарти, свои искания. Конкуренцията не трябва да се базира единствено на цената. съществува опасност да се стигне до там, че е, местните власти, които закупуват е, услуги, от е, лица, които спазват всички видове изисквания, но не непревенно у нези, е, изисквания, които са важни е, за основната услуга, която те е, предлагат. Може би още няколко неща да спомена. Докладчикът изглежда недолюбва подизпълнителите, но подизпълнителите са най-различни. Има и добри, и лоши. Подизпълнителите могат да бъдат изключително добри малки и средни предприятия, които обикновено не могат да участват в търгове за обществени поръчки поради малките си мащаби. Няма причина, поради която един участник в търг да не може да раздели един договор на части и да, поло... да предложи на висококачествени малки и средни предприятия да участват като подизпълнители в обществени поръчки. Затова аз се обръщам с апел към докладчика да не включва всички подизпълнители в е, една и съща кошница. И на последно място за социалните услуги. Споделям гледащето на докладчика и на комисията, че социалните услуги често са доста чувствителни по своето естество, независимо дали става дума за услуги за хора, които а, са хронично болни, а, хора с увреждания, хора, които имат а, специфични нужди. Бенефициентите не могат непременно сами да оценят какво е качеството на услугата, която се предоставя. Но когато говорим за социални услуги, е, трябва да бъде възможно най-малките фирми да участват също. По този начин ще се създадат висококачествени работни места за предоставянето на висококачествени услуги. Читам, че е доста проблематично да твърдим, че социалните услуги трябва да бъдат изцяло изключени, защото социалните услуги предлагат огромни възможности за високо качество на обслужването, за висококачествени работни места и клиентът трябва да определя критерии и а, трябва да заявява какво качество на услугите търси. Председателката, има ли други желаящи да се изкажат? Има ли представител на Европейската комисия? Имате думата. Комисията иска първо да благодари за доклада. Очакваме с нетърпение с окончателното становище. Възползвам се от възможността да ви предам някои послания на нашата генерална дирекция, които така да имате предвид някои от нашите съображения за предлагане на реформата на директивата. Първо, трябва да се избягват недостатъчно изяснени понятия, защото после се създават проблеми за прилагане на, те, на текста и съответно съдебни проблеми и възможности за съдебни спорове. Освен това, ние поддържаме много принципите на прозрачност, на недискриминация, т.е. споделяме социалния подход към, а, публич, към обществените поръчки, но този аспект трябва да се решава по такъв на, начин, че да може да има обективна оценка на предложенията на кандидатите. Също трябва да се внимава да се намери точно баланс между нуждата социални поръчки на обществените на социален елемент в обществените поръчки, за да не се получи изкривяване в, и прекомерна административна тежест за МСП. Трябва също да се работи за социалните аспекти, но като се отчитат изцяло функциите и характеристиките на вътрешния пазар. Госпожо докладчик. Много благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Есаи за нейните многобройни коментари и също така да спомена някои въпроси за качеството на подизпълнителите. Да, наистина е вярно, че има по-добри и по-лоши подизпълнители. Има някои гнили ябълки. Това въжи и за големи фирми, и за малки фирми. Критериите трябва да се проектират по такъв начин, че лошите подизпълнители да не получават обществени поръчки. Що се отнася до малките предприятия, ние трябва да сме изключително внимателни по отношение на административната тежест когато имаме всички изисквания за здраве и безопасност, за данъчно облагане и социална сигурност, например. Не мисля, че това е административна тежест, това е абсолютният минимум, който всички предприятия, дори и най-малките, трябва да спазват. И тук не става дума само за подизпълнителите, разбира се. трябва да бъде възможно да се разбиват и договорите за обществени поръчки на по-малки лотове, които да позволяват и на по-малките предприятия да участват в търговете. В случая с екологичните и социалните критерии трябва, ще трябва да бъде много важно да се дефинират критериите по такъв начин, че хората да могат да ги разбират. Но що се отнася до принципа за равно заплащане за равна работа на едно и също място, това е много лесен принцип, който е, лесно се спазва. И не смятам, че за него ще проведем много интересни дебати. Очаквам и становището на другите политически групи. Благодаря. 12 юни е срока за подаване на измененията на обед. После те ще бъдат разгледани на, десни, на 10 юли, на 18 компромисните изменения ще бъдат обсъдени и ще се гласува след обед на 18 а комисията ИМКО също трябва да гласува на 10 октомври. И така стигаме до последната точка от нашия дневен ред – а именно точка 26. Проект установище на господин Лудвиксон за образование и обучение и Европа 2020. Доклад на Комисията по култура и образование и доколкото разбирам господин Саркас замества докладчик. Господин Лудвиксън не можа да присъства на това заседание. Ми помоли да представя основните идеи и предложения, които той подготвя по доклада по собствена инициатива на Комисията по културата. Напомня се на Комисията по образование и култура, че е важно да се формират умения в учебните заведения. Това е важно не само за младите хора, но за всички активни лица в Европа. На второ място има ясна връзка между нивото на образование и възможностите за намиране на работа за младежите. Следва да се разбира добре, че образованието е нещо като инвестиция, а не просто разход. В времена на фискална консолидация, като тези в момента, държавите трябва да гледат на образованието не като на разход, а, а като на инвестиция и да не се включва в а, бюджетните съкрещения, но това не е така. Дори в а, места, където има особено силна нужда младите хора да могат да си намерят работа. На трето място а, господин Лудвиксън а, посочва, че никой от тези ползи няма да достигнат до нуждаещите се, ако а, не са а, добре осигурени е, трябва хората да са запознати с наличните възможности. Необходимо е да се проведат а, образователни кампании. Най-големия проблем, според господин Лудвиксън в момента е високият брой на младежи, които напускат учебните заведения преди да се дипломират и не получават квалификацията, която отговаря на времето прекарано в учебната система. За да се намали броят на отпадащите лица, трябва да бъдат положени допълнителни усилия. Статистическите данни посочват, че проблема е сериозен. Много висок е броят на лицата, които отпадат от училище и продължава да се влушава и това са лица, които е най-вероятно да останат дълго време безработни. До 4 юни имате възможност да представите изменения. Благодаря. Господин Беня. Аз съм, представям докладчика в сянка, която иска да благодари за доклада. Темите са важни, необходимо е да има нови училища, нови работни места. Посредством образованието ще могат да се постигнат целите на стратегии 2020, които трябва да бъдат поставени от всяка страна. Инвестициите трябва да бъдат ориентирани дългосрочно, а не краткосрочно. В настоящата економическа криза е много важно да се намерят решения, за да се реши как да се създава економически растеж и да се осигури устойчивост на об образованието. Заетостта на младите е основно предизвикателство и има много възможности професионално образование трябва да е ключово възможност за образование и за да се гарантира одобряване на положението на младите хора в Европа и да се разрешат проблемите с безработицата сред тях. Програмата Erasmus също е възможност да се сложи силен фокус върху е, възможността младите хора да получат професионален стаж. Ще продам някои изменения. Очаквам ползотворно сътрудничество с докладчика. Благодаря. Благодаря. Има ли други изказващи се? Не. Комисията е тук. Това е доклад по собствена инициатива. Господин Серкас, е, искате ли нещо да кажете след е, господин Бениал? Благодаря. Аз се радвам на възможността да подам изменения. Благодаря. До 4 юни до обяд може да представите изменения. Ще бъдат разгледани на 20-21 юни. Ще бъде прието също по това време. В Комисията по културата ще бъде разгледано на 10 юли. С това приключихме работа по дневния ред. Няма точка разни. Ще се видим отново на следващото заседание на комисията на 20 и 21 юни.